Е, името на групата на ЕНФ и от е, независимите депутати получих искане за промяна на участие на членовете на Европейски комисии и промяна в една от делегациите. Ако няма възражения,